Good afternoon, dear colleagues. Please take your seats. We will... Добър ден, драги колеги. Моля да вземете местата си, за да започнем работа. Buenas tardes a, a todas y a todos. Vamos a започнем работа. И така, започваме с днешното заседание. Първата точка от дневния ред е именно гласуването за, по бюджета за 2017 година. Искам да ви информирам, че ще се записва днешното заседание, така че не се притеснявайте от камерите. Изготвя се документален филм за работата на комисията ни. И така, започваме с гласуването. Имаме само една точка за гласуване. Бюджета за 2017 година. Госпожа Данчила е, е докладчик. Не знам дали иска да се изказва тя. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за предложенията. Благодаря също и на секретарията. Струва ми се и се надявам, че е сполучливо становището и се надявам да мине лесно и на гласуване в пленарна зала. Благодаря, госпожо Данчила. Нека да пристъпим към гласуването. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Осмо, осмо изменение. Езикова промяна за, против, въздържали се, Нека да проверим с гласуване с карти. Девето изменение. Един момент само да се стартира системата. Се абре ла Моля, гласувайте.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 Сега гласуваме окончателно за цялото становище. Моля, гласувайте. И апровадо по 25 votos a фавор. Приема се 25 против, 0, против, 3, е, въздържали се. Поздравление, госпожо Замчила.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 следващата точка от дневния ред. именно ролята на жените при разрешаването на конфликти и помирението. Yeah, I have to say that the experts are invited uh, for at uh, four. We have to. Поканили сме експерт в 4 часа, така че ще трябва да изчакам да е около 15 минути. Защото няма как да започнем без, без нея. И е така, продължаваме в 16 часа. С изслушването.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 Bueno, queridos colegas, vamos a. Колеги, нека се върнем към задачите за деня. До точка в дневния ред сме стигнали за ролята на жените при разрешаването на конфликти и помирението. Имаме обмен на мнение с госпожа Шумахер от Обединените нации UN Women. Познаваме я, защото още няколко пъти беше тя сред нас и успяхме да дебатираме с нея. Така че благодарим, че още веднъж е сред нас. Също така господин Роби Демелин и господин Басам Арамин са сред нас днес от а, едно, една неправителствена организация на име Родителски кръг. преди много бащи. И майки загубили децата си по време на Израел-Палестинския конфликт, но те търсят по-скоро помирение, а не отмъщение. Не веднъж сме виждали колко е важно да подкрепяме гражданските организации, които работят в тази област. И така, благодаря ви на първо място, че сте сред нас, но също и за работата, която извършвате всеки дневно. Бих искал да ви информирам, че след заседание, заседанието ни днес в 6 часа ще се открие една фотоизложба, а, организирана именно от а, тази неправителствена организация. Всички сте поканени на откриването на изложбата. А иначе можете да я разгледате и по-късно. Преди да дадем думата на нашите гости, ще видим кратък филм от кампанията Предприемаме стъпки за мир. Sound. Yeah. It will start again in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 este vídeo que creo que seguro que, que a todos nos, nos ha llegado eh, y, y nos ha. Eh, eh. този кратък филм, предполагам, че всички а, сме се замислили всеки един от нас има своята отговорност, всекидневни задачи, но ако действително всеки се постарае малко и потърси решение, потърси такова помирение, така както правят тези семейства, съм убедена, че бихме били още по-мотивирани и по-ангажирани в нашата работа, ако имаме преди всичко това. И така, нека да започнем с обмен на мнения. На първо място давам думата на Роби Дамелин. Около 10 минути имате, за да може всички да се изкажат и след това да имаме а, възможност за дебат. И така. А, с цел да има равенство между половете, ще я да помоля Басъм да говори първи, но все пак благодаря. Много е важно а, за Израел и Палестина и вие да видите, че е възможно да не продължаваме а, да се убиваме. Аз се присъединих към тази неправителствена организация, след като сина ми Давид беше убит от палестински снайперист. Знаех веднага, че този човек а, е убил сина ми не защото го познава, ако той го познаваше, нямаше как да го убие, а, напротив, защото синът ми беше е, част от окупираща армия. Това е нещо, което а, на мен ми е трудно да го произнеса, но а, все пак, ако търсим помирение, трябва да казваме истината. Дейвид учеше в университета в Тел-Авив и магистърската програма по философия. Той беше част и от студентския съвет и участваше в протестни действия. Всъщност не знаем кой е точно човека зад огнестралното оръжие. Когато беше повикан а, да се присъедини към резервата, той а, се свърза с мен и каза, не искам да ходя в окупираните територии, но какво да направя, ако не го направя, какво ще се случи с моите войници, с какво ще се случи с моите студенти. Той преподаваше философия на студенти, които също ще да се присъединят към армията, а пък аз ако отида, ще се държа а, с хората, а, спазвайки тяхното достоинство. И така ще ги науча и тях да го правят. И така, мисля си, че познаваме хората за оръжието, но всъщност не ги познаваме. Това е реалността, с която израстват всичките млади хора в Израел и Палестина. И ето, понякога едно дете, вместо да отиде в Оксфорд да учи философия, бива убито за нищо. Наистина за нищо, защото неговата смърт не постигна каквото и да било. Никой не се е възползва, не се приближихме към мира. Напротив, още повече омраза се създаде и продължи кръга на насилието. И наистина разбирах какво казва Девид, когато а, има предвид, че ще се отнася с хората с достоинство срещнах един палестински студент и той не може да ми да проговори. В крайна сметка ми каза, че ден преди да бъде убит сина ми е минал покрай неговия а, пост. Трябвало да провери единия документите на другия и започнат да си говорят и в крайна сметка а, следващия ден, когато той разбрал, че сенът ми е убит, се почувства изключително тъжен. Точно това е работата, която ние искаме да извършим в нашата неправителствена организация, да разпознаем човечността в другия, за да се види някакъв край в този ужасен неспиращ цикъл на омразата. След смъртта на Дейвид не знаех какво да правя живота си, но знаех, че искам да предотвратя а, тази болка, да не исках други родители да я изписват. Нищо не може да се сравни с нея. Когато загубиш детето си, всяка сутрин се събуждаш с надеждата, че, че това е бил един лош сън. И така един а, а, еврейски религиозен а, служител ме покани в една част на града да а, си говоря с други загубили децата си. Аз в началото казах не, благодаря, защото не може да си представя да преживее отново болката, но всъщност разбрах, че това са именно хората, които могат да те разберат. Срещна се с палестинските майки, погледнах техните очи и а, видях, че сълзите са същия свят. И тогава осъзнах колко голяма сила можем да бъдем, ако застанем на сцената заедно и говорим с един глас, ако можем да пътуваме из света и да отправяме към хората едно послание на надеждата, и колко е важно за всички не да бъдат за Израела, за Израел или за Палестина, но да бъдат част от решението. Всъщност това, което вие правите е е внасяте този конфликт и във вашите държави и съм сигурна, че не това искате, но всъщност точно това се получава. И за това ви моля да бъдете част от решението не само а, за да се почувствате доволни, понеже сте заели едната позиция. и казвам, че трябва да сте срещу окупацията. А, всъщност тя умира, а, убива и много израелци. Аз обичам Израел, това е моята държава, но ако не се оттеглим от окупираните територии, няма бъдеще за нас. Така че бихте ни подкрепили да се изтеглим от окупираните територии, не като принудите Израел да пада на колене, а като му помогнете да се осъзнае. Много силна женска група имаме и днес е момента жените да седнат на масата. Никой не ни е попитал дали трябва да има война, дали трябва да се преговаря. Никой не ни пита дали пък да не подпишем мирен договор. И кои са всъщност, в крайна сметка, жертвите на войните, жените и децата? И си спомням в последната война в Газа, а, изтичах от моя апартамент долу в а, а, скривалището и там имаше една жена с малко дете, момче на ръце. И аз си помислих, о, добре, че е, имам този късмет, си помислих аз. И какво е странното тук? Аз си мисля, е, че аз имам късмет, защото имам къде да, да отида, че имам е, скривалище, убежище. Ами жената, която няма къде да се скрие, без значение дали е палестинка или израелка, тя може да бъде убита. И след това чух, че една жена Израелка от съседно селище, че има три деца и 15 секунди да стигне до а, скривалището. И едно от децата е в а, инвалидна количка. Как да направи, как да вземе решение, кое децата да вземе със себе си. Колко е абсурдно всичко това разбирам колко са драматични е, нещата в е, Близкия изток, но и вашето бъдеще е изключително свързано с това, което ние правим. Наистина се надявам да дойдете на времето на изложбата в 6 часа. Много е интересна тя. Присъствието на бездната се нарича тя и е, пет палестински и пет израелски жени които са загубили своите деца, с, да речем, две липсващи парчета от тортата на жената, която е загубила двама синове, или пък на неуправеното легло на детето на друга жена. Но там има и послание на надежда. Много палестински жени срещам в пътуванията си, които бродират, но нямат пари за много скъпи материали. И така те работят дни наред. и след това продават за няколко евро това, което са изработили и то само от съжаление. А няма нищо повече от това да купиш нещо от съжаление. Помислете си колко е ужасно за тази жена, ако тя знае, че вие именно за това сте дали тези пари. И а, в тази логика ние създадохме един проект. А, така се срещнах и с а, а, Джули. А, виждате а, тази птица на края на клипа, а, който изгледахме. А, имаше една такава птица на надеждата на а, обувката на края. И а, всъщност можете да я зашиете където желаете и когато някой ви попита защо, може да кажете, че сте срещу насилието и ви вълнува трайно решение за Близкия изток. Барбара Стрейзън, Хелън Миран, Кейт Бланшет, Мерил Стрип също имат такива а, птици, така че вие ще се присъедините към тях. Визията на родителския кръг е да има процес за помирение, който е неразделна част от каквото и да било а, решение а, за мир. Всъщност ние сме били и в Белия дом и къде ли не, но винаги има само едно примирие и след това нещата продължават. Благодаря. Muchas gracias, señora Damelin, eh, por sus palabras, por su exposición. Благодаря, госпожа Дамалини, за трогащите думи. Силно сме впечатлени от това, което казахте. Видяхме, че е много важно да се намерят сили, за да се работи за тази кауза в която вярвате. Сега ще дам думата на господин, господин Басан Али. Благодаря. Виждам, че преводачите тук са повече от слушателите. Мога ли да говоря на арабски? Възможно е само да се изказваме на европейски език. Арабски е европейски език, казва оратора. Денин каза, че жената, която лилее люлката с дясната си ръка, може да разлюлее света за слявата. Ако се възпита един човек, се възпитава цялото общество. Затова е нужно жените да ни поведат. Много е трудно да се расте в окупация от хора, чието език не разбираш. И поради омразата е много лесно да се превърне в бойни действия. Аз се включих в войната още на 10 години, години и развявах палестинското знаме, което тогава беше престъпление – на 16 е, години. Намерихме две гранати и един карлашников е, и използвахме тези оръжия срещу израелците. Нямаше убити, защото не знаехме как да използваме оръжията. И в крайна сметка получихме присъда 21 години затвор. Прекарах в затвора 7 години. Ако мразим врага си, в крайна сметка ще убием себе си. Започнах да изучавам иврит. Видях един филм за Холокоста. Всъщност палестинците не вярват в Холокоста, защото не знаят нищо за него. И така, успях да стигна до симпатия към нашия враг. След като изгледах филма, установих, че съм се разплакал. Беше много трудно да разбера за тези престъпления. Може би, понеже бяха врагове, трябваше да се радвам, но това не беше така. След това установих, че искам да науча повече за Холокоста. През 2011 година завърших своят магистратура за Холокоста в Великобритания, в университета в Братфорд. В затвора не говорим помежду си, чисто и просто се мразим. Палестинците няма нужда от, нямат нужда от образование или възпитание, за да се научат да мразят. Те а, а, мразят окупаторите. Нашата цел е да оцелеем, за да продължим борбата, въоръжената борба срещу бруталния враг. Всъщност, каузата на Палестина е по-голяма от живота на всеки един от нас. През 1992 година след 7 години в затвора продължих да вярвам във въоръжената борба срещу врага. През 1994 година обаче променихме позицията си. На... Тогава мислехме, ако че нашите лидери се съберат и изключат споразумение, защо да стоя 7 години в затвора. Всъщност от 100 години се опитваме непрекъснато да се избием помежду си. И в крайна сметка нито Израел е в безопасност, нито Палестиния е свободна. След първото ни дете през 1994 година реших, че това дете никога няма да хвърля камъни срещу израелците. Всъщност, когато говорим за мир, има нужда да възпитаме децата си в мир. <clears throat> за съжаление, действителността е по-силна от теорията. Окупацията продължава, протолността продължава, мразата продължава, продължава и насилието. След това се срещнах с израелци, които отказват да служат в армията заради окупацията на Палестина. Исках да разбера защо са се отказали да служат в армията. През 2005 година имаше среща между палестинци. Аз бях сред палестинците и офицери и служители, които са отказали да служат в армията. И това беше една събележителна среща, заедно с тези хора след една година създадохме организацията Бойци за мир. Първата година и от двете страни към организацията се включиха още хора и скоро станахме 300 души. Нашият лозунг е, ако искате мир, трябва да работите заедно с своя враг – така установихме, че можем да работим като партньори, можем да си вярваме, без да има нужда да се обичаме. И мир може да се постигне, ако няма окупация. И в Палестини, в Израел няма безопасно място и понякога, ако успееш да оцелееш, това е чисто и просто случайно. Ситуацията, както виждате, не е никак нормална не можеш да защитиш децата си, не можеш да защитиш и себе си. Да, на 16 януари през 2007 година израелците <clears throat> убиха 10 годишната ми дъщеря пред училището, където ходеше. Това стана сутринта, след като бяха приключили с своите изпити бяха застреляни в гръб от разстояние 15-20 метра. И след такъв случай е много лесно да се тръгне по лесния път. Омразата може да възникне веднага. Ужасно е да загубиш детето си. Тогава си мислех, че дъщеря ми ще бъде последната жертва, само че не беше така. Заявих, че не искам не искам отмъщение, а справедливост. Заедно с членовете на нашата организация построихме една градина в училището в памет на детето. Всъщност това беше нашият опит да създадем мост и за да започнем диалог. След това се включих е, в организацията Кръга на родителите, като целта беше да разпространим едно послание. Без значение каква, каква е нашата вяра, трябва, нужда, трябва да поделим земята, в която живеем. В противен случай ще има смърт и насилие. Израелците няма да се откажат от своята земя след 3000 години след Холокоста. Палестинците също няма да се откажат от своята земя, защото тя е била наша от хиляди години. Важното е да се опитваме да живеем заедно, за да оцелеем заедно. Благодаря. Muchísimas gracias, señora Ramin. Y para finalizar este turno... Благодаря ви, господин Амин. И госпожа Шумахер е последния гост, който ще се изкаже. Благодаря, Ираче. Много пъти съм посещавала парламента ви и обаче никога не съм се чувствала толкова трогната. Поздравления за работата, която вършите. Казвате, че е време жените да седнат на масата. Мисля, че това са много мъдри думи. И заобщо вие сте една много мъдра комисия, която поражда надежди за това, че ще очертаем пътя си напред. Говорихте за равенство на половете. Днес е, генералният секретар на ООН е, е също в града. Да се радвам, че ще можем да се видим. Комисията, вашата парламентарна комисия ме помоли да, да поговоря за сигурността и мира и ролята на, на жените. Наистина е време те да седнат на масата, на преговорите. Аз няма да се изказвам, да се простира много дълго, няма да влизам в подробности, така че да, да можем да проведем дискусия. Няколко неща обаче искам да споменам. Наистина се надявам, че инициативата, която представяте днес, ще послужи като образец за е, допълнителни, за нови, други партньорства между Израел и Палестина и, и обществата. Надявам се, че това ще отправи послание на надежда на света. По отношение на жените и мира и сигурността, през 2000, 2000 година бе подписана резолюцията на ООН 1325. Тогава за първи път ООН отправи много ясно послание, много силно послание за, за ролята на жените в мирния процес, мирните процеси. Миналата година направихме преглед на постигнатото 15 години след подписването на резолюцията. Тогава съвета за сигурност на ООН прие резолюция 2242 където основно жените бяха поставени в центъра на, на, на световните мирни процеси връзка с нарастването на, на, на насилието, бежанците, изселените лица. Това е единствената резолюция, която отразява и взема предвид тези нови, възникващи проблеми. Резолюцията също призовава за по-тясно сътрудничество с и участие на жените в процесите, така щото да се противопоставим на, на, на насилието. Гражданското общество също а, следи тези процеси много внимателно. Поне 15% от финансирането от Европейския съюз и ООН за стабилизиране на мира трябва да бъде насочено целево към жените. Мисля, че с такова финансиране ще можем да постигнем една много важна стъпка напред. Статистиката показва, че за сега са малко жените на масите за преговори. През 1992 година бе проведено едно изследване и от 31 мирни процеса между 1992 и 2011 година само 2% от основните преговарящите, 4% от е, свидетелите и 9% от преговарящите са жени. Това е много нисък, много малък дял. Много бавно напредваме в това отношение. И като слушам това, което се е, каза днес, 4% от свидетелите и лицата, полагащи подпис, става, това е наистина жалко, защото вие сте хората, които, които трябва да участват по, по, по-дейно в този процес. Много е важно гражданското общество и по-специално жените да бъдат приобщени към мирния процес. Също виждаме, че в правоохранителните органи и в войските продължава да бъде много ниско участието на жените, въпреки че Знаем, че това е от голямо значение при борбата с насилието с, срещу жените. Особено когато има повече жени полицаи. И е, ООН е, призовава за, за прокарване допълнително на тази промяна. Това е което искам да кажа. Е, само едно последно нещо ще вмъкна. помирението и мира и значението на, на осигуряването на економически права на, на, на жените вървят ръка за ръка. На жените трябва да се гледа не само като жертви, но също и е, като носители, двигатели на промяната. Аз наистина виждам вас като двигател на промяната и, и ви благодаря за това. Muchas gracias, señora Schumacher. Y ahora abrimos un turno de... Благодаря, госпожа Шумахер. Сега давам думата на колегите. Така че и депутатите да вземат участие в дебата. Госпожа Весерия, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че има представители на, на, на вашите организации. Много е важно да се срещаме с лица, които действат на място. Защото така, така и ние се учим. Това е житейски урок за нас. вашето присъствие сред нас днес. е свързано с ролята на жените е, при разрешаването на, на конфликти. Не става въпрос единствено за ценности, не става въпрос единствено за равенството и участието на жените. И изобщо ролята на жените в обществото. Става въпрос също и за интереси. Не може да се похабява таланта, способността, които са концентрирани в близо половината от земното население. е много важно. Превенцията, разрешаването на конфликти, помирението, изобщо мирните процеси да са организирани така, че жените да са представени, да играят и те роля. Няма как да постигнем резултати, няма как да, да сме реално представени, ако не променим това, защото не говорим единствено за, за справедливост и зачитане на гарантирани права, ние носим и отговорност. Отговорност свързана с човешки живот. Така че е, изключително важно е и спешно да, да използваме, да ползотворим всичките ресурси, всичките инструменти, с които разполагаме, в този случай от Европейския парламент, за да постигнем тези цели. Броя на конфликтите в днешно време е, е, по-голям, отколкото в миналото. Конфликтите имат по-дълга средна продължителност. В Европа живеем в един свят, който е в периода след редица конфликти, но сме заобиколени от свят на, на, на, на действащи конфликти. Националните планове трябва, разбира се, да се укрепят, да се преразгледат, но е изключително важно да участва и гражданското общество. Искам да изтъкна и ролята на европейските институции като, като посредници в този процес. Също са важни и местните организации, общините, Това е нещо, на което ставаме свидетели в много конфликтни области. И е много важно да се действа заедно с гражданския сектор, с неправителствените организации. Още веднъж ви благодаря за, за това, че дадохте да разговаряте с нас. Със сигурност ще посетя изложбата. Благодаря ви. Госпожа Ваина. Благодаря. Благодаря и много, наистина ви благодаря за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Искам да, да засвидетелствам своята солидарност и, и респект към това, което вършите и смелостта ви. Не е, не е лесно да се върши това в Палестина. А, сигурно съм, че се, сблъсквате с множество трудности, но, но, но, но това е движение, което е активно. Това е движение напред. Наскоро о, жени от, Англи... от израелската армия а, започнаха да, да разказват случаите на насилие, на насилие срещу тях. А, и двете общества се пробуждат, и израелското и палестинското. Конфликтите няма да ни доведат до нищо. И както мъжете, така и жените, както израелците, така и палестинците. Те започват да показват на правителствата си и на, и на международната общност за какво става дума. Това, трябва, това е процес, който трябва да продължи. Вчера Говорихме също за това. Къде са жените в мирните преговори? Къде са? Вие казахте, че жени, деца, бебета са, са най-големите жертви в, на конфликтите. Ние понасяме последиците, но в същото време гласа ни не се чува. Не ни е позволено да се изкажем, да кажем какво искаме ние. Мир ли искаме, война ли искаме, преговори ли искаме? 51% е, от е, земното население са жени, но никой не изслуша. Та, всичко, което мога да кажа сега е наистина поздравление и това е правилният път. Не можем повече да се примиряваме с тази ситуация, с тази нехуманна ситуация. която проистича от други интереси. Крайно време е гражданското общество да даде урок на правителствата. Още веднъж ви благодаря и е, още веднъж искам да изтъкна, че можете да считате на първо пълна подкрепа от нас. Следващия оратор. Arbetet ni gör, för er kunskap, för er klokskap, för благодаря. Благодаря ви за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Вие сте политически дейни хора и наблюдавате нещата отблизо. Тази поляризация, издигането на, на стени, на огради, често пъти е, е, е в основата на политиката. Това е нещо, което става в политиката. И да, дори в Европа, в името на сигурността, се използват всевъзможни средства за, за борба с тероризма. Естествено, че трябва да използваме всички налични средства да е, опазим мира и свободата. Бих искал да чуя какво мислите, че можем да направим допълнително. за да постигнем а, мир. Не бива да, да изпадаме в риторика на, на омраза и на ужас. И издигането на, на стени, огради не, не е пътят. О, не, има своите резолюции, да, но искам да знам как ние можем да, да подкрепим вашите инициативи. Още веднъж ви благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Съвсем накратко искам да ви благодаря за това, че споделихте историите си с нас. Това е въпросът с който аз лично се занимавам, който е от е, голям интерес за мен. Аз съм от е, еврейско семейство и мисля, че единственият подход към мира е, идва от хората. Това е единствения път. И това, което казахте, казахте, ни дава голяма надежда. Мисля, че в Европа имаме подобен проект. Трябваше да се откажем от някои свои амбиции, за да изградим една единна Европа. Е, много се надявам Израел и Палестина да постигнат нещо подобно. Мисля, че политическите преговори са от огромно значение, но без да е на лице желанието у нормални, у обикновения човек, без тая промяна няма как да се постигне това. Така че аз бих направил всичко възможност да подкрепя това помирение. Благодаря, госпожа Содрова. Аз така и така съм взела думата, а, затова и аз ще ви задам един въпрос. Искам да ви питам дали някакви образователни дейности имат се предвиждат във вашите организации. Много е важно децата ни да бъдат образовани така, че да ценят мира, справедливостта и разбирателството са от огромно значение. Възпитанието. То поражда обществените промени. Често пъти не подценяваме това, защото резултатите не са непосредствено видими. Става въпрос за дългосрочни политики. Не можем обаче да си, не можем да си затваряме очите за факта, че образованието и възпитанието стоят в, стоят в основата на всичко. Да не знам дали вие като организации които работят по образователните въпроси и които да знам да сте активни в образованието на младежите и на децата. И не говоря единствено за формалното образование в училищата, в училищната система. Говоря и за начини, начини да научим децата си, така че, защото да оставят зад гърба си критиката и омразата, така че да могат заедно да се учат. Благодаря. Джули. За мен е наистина привилегия, че се срещнах с Роби в Израел минала миналата година през ноември, когато заведох там делегация от жени а, от моята държава, за да се срещнат с а, палестински и израелски жени. И а, с се питах дали няма да е добре да поговорите малко за някои от предизвикателствата, пред които е изправено гражданското общество в момента. I'm mechanically challenged. Um, how can... Трудно ми е с техниката. Как да ни помогнете? Има толкова много начини. На първо място, е, отидете и кажете на всички, че сте чули друго послание от Близкия изток. Е, нещо по-различно. Не е някой, който иска да я правя, а две страни, които а, искат да успеят. И а, също така разбрах, че нашите лидери ще дойдат тук. И би било чудесна идея да се създаде един малък офис за връзка. И така стигам до казаното от Джули. Законодателство за неправителствените организации. което позволява да се мисли за бъдещето, да се говори истината. Света трябва да знае, че по този начин мислим за процеса в бъдещето, за помирението и колко е трудно за един войник да признае какво е правил. Израелската армия не е по-добра или по-лоша от всяка друга армия. Това се е случва с всички хора, които попадат в ситуации, в които трябва да се а, борят и бият. И а, аз а, винаги, когато минавам през а, различните а, постове за проверка, а, ми се струва, че войниците са като деца, които са сложени в тази ситуация и на които им е много трудно как трябва да взимат решение от това дали една бременна жена да мине през границата или не. Ако тя а, мине, а, какво ще се случи с нея или пък а, ако остане, дали няма да роди детето там или пък то да умре. Те обичайно идват от семейства, които не ги нахъсват за това, което трябва да правят. И когато се приберат вкъщи, те вероятно не могат да споделят всичко това с близките си. Но това, което обикновено се случва е или по-късно идват да говорят с нас, или пък ако не могат с никой да говорят, взимат обикновено автомобила на баща си, отиват някъде да пият и след това катастрофират. В Израел има много висок брой а, пътни инциденти. Нормално е а, това да се случва, но ние трябва да се получим от всичко това, което се случва и да помислим как можем да променим хората в сърцата и в а, съзнанието им. И а, вие може да помогнете да се изтегли Израел от окупираните територии, защото по този начин ще ни подкрепите. Попитахте какви са другите пътища. Тази сутрин говорихме за една идея. Много а, жени идват от региона на Леванта, а, е, Израел, които идват от Марокко, Тунис, Алжир. Живеят в малки селища около Израел и нямат същите възможности и е, обикновено гласуват е, крайно дясно. И как можем да стигнем до тези жени? Това са жените, с които трябва да говорим. И това е един проект, е, който ако а, е, говорим за нещо, което можем а, е, да осъществим като голям проект а, и тук говоря за пари, съжалявам ако това е мръсна дума, но тук става въпрос наистина за финансиране и можем а, да готвим заедно. Ще се смеете вероятно, но това работи. Ние сме го правили, но е, е, една година. Правихме консерви, заедно с тях сладка и направихме и книга, която нарекохме Jam Session. Оттам проистичат толкова много истории, толкова много съчувствие и разбиране. И тази седмица си помислихме, ако можем да направим същото с тези жени, които идват от тези държави, те обикновено готвят много по-добре от жените ашкенази. Това са жените, които идват от Европа. И така, ако можем заедно да готвим, да правим консерви, и да разказваме историите си. А, тук а, наистина ще постигнем много. А, говорихте за образованието. А, ние говорихме с 17 годишните. А, макар много хора да а, не са съгласни с мен, а, трябва да не чакаме, нямаме време да чакаме да пораснат малките, трябва да образоваме и възрастните. И, например, ако можем да разберем Холокоста, няма как да разберем израелските хора по същия начин, както а, една жена, която живя в а, село преди години, което сега не съществува или се връща в него и намира единствено само а, кладенеца, от който е а, вадила вода. С университета Джорджтаун във Вашингтон създадахме подобен проект за професии като адвокати, юристи, и също чрез изкуство. Не става въпрос всички да се влюбим едни в други и да ядем заедно хумус. Става въпрос просто за това да изградим известно разбиране за другия. Това е единственото, което искаме. Хубаво ще е да можем за всички да се погрижим и всички да образоваме много се ядосвам, когато а, кажа, че палестинците учат децата си да мразят, защото знам, че ако съм израснала в някои от тези лагери, със сигурност няма нужда от учебна програма да се науча как да мразя. Задаваме си въпроса, как можем да помогнем на майките, как може те да разпознаят какъв е огромният потенциал – за насилие. Та, нещо друго, с което може да ни помогнете, е училище за майките. Казваме там, че 14 годишно момче или 11 годишно 11 годишно момче, това са деца, които нямат възможности не е като моя внук на 14 години, който може да прави каквото си иска, може да а, ходи на училище, да плува, да играе баскетбол. Аз, ако съм едно 14 годишно момче, нямам, нямам а, наистина избор. Вероятно, искам да съм като герой, като баща ми. А, вероятно, не разбирам, че не съм непобедим. Изобщо не разбирам какво става, ако а, ме убият. Как можем да образуваме тези деца? Според мен, посредством обучение на майките. Не, че съм против образованието. Ние имаме а, летен лагер за деца, които а, тъгуват за близките си и като ги съберем на едно място, да разбират, че са едни и същи, че харесват една и съща музика, една и съща храна ядат и се смеят на едни и същи неща. Но не знаем достатъчно ни за други. Това е основният проблем на Израел и Палестина. Ако попитате едно 17 годишно дете в Израел, срещнали ли, срещали ли сте се с палестиниците, казват не. Когато отида в а, час, а, да речем, в а, палестинско училище, те не трябва да гледат на мен като на различна. Много е сложна ситуацията, няма черно-бял отговор. Има много сиво поле в тази кауза, но подкрепете ни със средства, ако има възможност, ние действително имаме нужда, но и ни подкрепете с това, като че разказвате за нас на хора, които могат също да помогнат и да създадем заедно тази рамка за помирение. Даже тази сутрин си мислихме, че Европейския съюз може да направи една конференция тук за помирението. С други думи, да поканят хора, които са участвали в помирението навсякъде в навсякъде в света и създават рамка за това. И също хора, които са преживяли померение, така че да могат да способстват за тази, този емоцион, емоционален преход. Така че а, говорете с нас. Заповядайте. Едно нещо искам да кажа за образованието. Да, трябва да започнем с него. То е много важно, но въпреки страданието, бих цитирал Махмуд Дървиш, а именно, че нямам време да мразя който ме мрази, защото съм заед да обичам този, който ме обича. Не можем обаче да учим децата да обичат тези войници, които ги проверяват и които гледат на тях като на врагове. Благодаря. Благодаря. Наистина исках да се присъедините днес към нас, за да може да споделите личния си опит и работата, която извършва вашата организация като гражданска организация. Колегите, мисля, вече ем, се изказаха за нашата ангажираност и подкрепата ни за вашата работа. надявам се отново да се видим и следващия път нещата вече да са се променили и ще видим как ние се предвиждаме, предвижваме към именно тази цел за помирение и мир. Но моля, нека ви уверя, че всички депутати, които виждате днес тук, ще направят всичко възможно организации като вашата да продължават да работят за споделеното добро на всички ни. Още веднъж много ви благодаря, с което приключваме тази точка от дневния ред и така изчерпваме нашия дневен ред за днес след обед. На 16 юни ще бъде нашето следващо заседание в други ден от 9 до 10 сутринта. Съвместно заседание с Комисията по заедостта в рамките на темата